Добър ден, уважаеми колеги! И така, ще обсъждаме наказателни, наказателно-правни санкции за манипулиране на пазара и злоупотреби с вътрешна информация. Госпожа Боскорт е доклад. Тя казва, че директивата за манипулиране на пазара въпреки че използва широк спектър от мерки за борба с това явление, не е достатъчно да осигури надежността на пазара и затова Европейската комисия предлага нова правна уредба, а именно директива за наказателно-правни санкции за манипулиране на пазара и предлага инструмента регламент. Комисията Либе споделя правомощия заедно с Комисията по економически правни въпроси, но очевидно въпросът за разделянето на правомощията не е бил изцяло изяснен от председателския съвет. Има всякакви колебания. Но така или иначе, това не ни пречи да обсъдим въпроса, да обсъдим предложението на комисията. На 21 април комисията представи своето предложение и сега ще изслушаме госпожа Боскур, докладчика. След това ще изслушаме комисията. И искам да ви съобщя, че крайният срок за внасяне на изменения е 5 юни, 12 часа по обяд, госпожа Боскурт. Um, yeah, this, uh... а, да, по това предложение сегашните санкции са сметнати за твърде нееднородни и слаби. Директивата за на пазар от 2003 година не е постигнала целите си, а именно да увеличи доверието на инвеститорите в пазара. Не е достатъчно въздействието на директивата и санкциите не са достатъчно възпиращи. По този начин директивата не се изпълнява надлежно. Освен това, наказателно правните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара са твърде различни в държавите членки. Това подкопава принципите на единия пазар и дава възможност за търсене най-благоприятна юрисдикция от страна на правонарушителите. Необходимо е да се осигури действено реализиране на европейските политики срещу манипулиране на пазара. Член 83 на договор за функциониране на Европейския съюз е правното основание. Въз основа на този член се предлага да се избере инструмента регламент. По него, между другото, нямаме споделени правомощия, само комисията КОН има правомощия. Необходимо да се гарантира максимална последователност между двата инструмента. Необходимо е също така да се гарантира последователност и системност в наказателноправните санкции, по този начин да се осигури правна сигурност. И трябва максимално ясно да бъдат формулирани санкциите, за да могат лицата да разберат точно какви са санкциите и за какви точно правонарушения. Санкциите трябва да са такива, че държавите членки да могат да осигурят също така и процесуални права на обвиняемите лица или подсъдимите лица. Включих това в преамбюла. Принципът на недопускане на повторно наказание за едно и също деяние трябва да бъде спазен. В момента в сегашната правна уредба се смята, че основният недостатък е, че режима на санкции е твърде разнороден и трябва да се хармонизират поне максималните санкции. Спирам до тук и с нетърпение очаквам да изслушам мнението на комисията и съвета. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Господин Братковски, от НП. Dziękuję bardzo пани Przewodnicząca. Ja w imieniu Pana Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на господин Соник, който, за съжаление, е възпрепятстван да участва в това заседание. Искам да кажа следното. Директивата предостави достатъчно пълна правна уредба, що се отнася до манипулиран на пазара и злоупотреба с вътрешна информация, но не успя да вдъхне повече доверие сред инвеститорите. Мисля, че основната причина беше това, че санкциите не са достатъчно възпиращи. Освен това, различни държави членки по различен начин установяват кои случаи на злоупотреба с вътрешна информация подлежат на наказателно-правни санкции – манипулирането на пазара има международни измерения и може да бъде много вредно за функционирането на вътрешния пазар. Различията в наказателно-правните системи и съответните санкции в държавите членки също така подкопават доверието към вътрешния пазар. Извършителите на престъпленията не могат да бъдат подведени под отговорност и те търсят най-благоприятни юрисдикции, т.е. най-благоприятни за тях юрисдикции. Необходимо е системата да бъде много надежна, необходимо е санкциите да бъдат достатъчно възпиращи. Сега действащата правна уредба не предвижда надлежни санкции и оттам следва, че трябва да гарантираме поне минимална хармонизация на редица санкции и трябва да ведем минимални норми, свързани с манипулирането пазара и злоупотреба с вътрешна информация. Това трябва да повиши доверието на инвеститорите и да повиши стабилността на финансовите пазари. Що се отнася до измененията, трябва да се определи какъв е срокът за лишаване от свобода на извършителите на престъпления и мисля, че ограничаването на лишаването свобода до 5 или 2 години не е добра идея. Ние смятаме, че наказателно-правните санкции не трябва да предвиждат горна граница за срока на лишаване от свобода. Различни престъпления, разбира се, изискват различни санкции и държавите членки трябва да решават по това. Онези държави членки, които не са въвели до сега санкции, ще могат да въведат подобни санкции и да криминализират подобни деяния в бъдеще. Смятам, че член 3 трябва да бъде допълнен. Там се говори за злоупотреби с вътрешна информация. Трябва да наказваме лица, които подстрекават други лица да използват определени пазарни инструменти възоснове на злоупотреба с вътрешна информация. Тоест това е подстрекателство към извършено престъпление и това също трябва да се криминализира, защото ако не предвидим такава санкция, ще имаме една вратичка в законодателството, което ще бъде още една слабост в системата. Благодаря ви. Благодаря ви. Виждам, че няма други желаящи да се изкажат. Приканвам представителя на Европейската комисия да се изкаже. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам да благодаря госпожа Боскор, докладчика, за нейния доклад. Смятам, че и комисията, и парламентът споделяме едино мнение че е необходимо да има по-последователна правна уредба, за да се избегнат подобни престъпления, да се гарантира надежността на функционирането на пазара и да се увеличи доверието на инвеститорите. Смятам, че споделяме едно и също мнение и ви благодаря за вашите конструктивни изменения. От наша страна можем да кажем следващото. Първо, разбира се, съществува проблем с системността и последователността. Госпожа Боскор говореше за това, що се отнася до директивата и регламента, съответно за манипулира на пазара и наказателно-правните санкции. Затова ние се стремим да дадем необходимите определения и да гарантираме максимална последователност между директивата и регламента. Разбира се, ние ще продължим да работим по това и очакваме с интерес вашите изменения, които ще подпомогнат да гарантираме последователност между двата правна акта. Може би някои разяснения от страна на комисията са необходими по въпроса за санкциите. Предложението на комисията наистина не предвижда минимални или максимални санкции по различни причини. Първо, за първ път Европейската комисия – предлага правен акт въз основа на член 83, али не 2. Това е нещо ново в сферата на наказателното право. Затова мислим, че по-добре да бъдем предпазливи в началото. Разбира се, ни очакваме, че това ще бъде приемливо. И по-важният довод е това, че ние все още нямаме съвсем пълна представа за практиката в държавите членки, що се отнася до наказателното право, което е приложимо в момента, така че да можем да определим минималните и максималните санкции. Но като цяло отново ние споделяме вашата идея и смятаме, че е добре да имаме хармонизирана правна уредба, що се отнася до санкциите. За това предлагаме да има доклад за прилагането на директивата и то доста кратки срокове. По този начин ще получим ясна представа как се прилага този правен акт от държавите членки на практика, включително и що се отнася до санкциите. И последно, за въпроса на недопускане на повторно наказание за едно и също деяние. Разбира се, абсолютно ясно е, че това предложение трябва да зачита основните права и принципът за недопускане на повторно наказание за едно и също деяние, но не трябва да забравим за принципа на двойно криминализиране и трябва, разбира се, да провеждаме разграничаване между административните и наказателно-правните санкции. Защото прилагането и на административни, и на наказателно-правни санкции не означава, че се нарушава принципа за недопускане на повторно наказание за едно и също деяние. Има много различия в държавите членки при прилагането на административните и наказателно-правни санкции. За това е необходимо да се обсъди допълнително този въпрос. Заедно с парламента и съвета ще обмислим как да решим този проблем. Благодаря ви. Междувременно дойде господин Де Йонг и той също иска думата. Благодаря. Искам да кажа, че ще, направя, ще отправя един общ въпрос. В предишната сесия приехме моя доклад за наказателното право и един от е, сериозните въпроси там, освен последователността, е факта, че ние трябва да бъдем убедени, че единственият е, начин е наказателно-правния подход – Имаме нужда от доказателства, че, че този подход е необходим. И също така, че е необходим европейски подход. Аз лично не възразявам срещу предложението, тъй като отговаря на някаква подроб... потребност, но нека да бъдем сериозни. И моят въпрос е къде мога да прочета, че критериите, прияти от парламента наскоро, са спазени в този конкретен случай? Ако друг не иска да се изкаже, ще дам отново думата на докладчика за заключителни думи. И слушах коментарите на комисията. Съветът е, няма ли да каже нещо? Не, бях информирана, че съветът няма желание да се изкаже. Благодаря за коментарите. Ще говоря на холандски. И така, аз имам два въпроса а, wil ik zeggen van... Първо, към колегата от НП. Мисля, че всички ние мислим по един и същи начин. Има обаче различни становища по отношение на налагането на санкции. Целта на тази е, директива е, е да преодолее недостатъците на сегашния режим, е, който се оказва, че не дава резултати. Всички случаи на манипулиране на пазара са свързани с трансгранична дейност и онези, които се занимават с такава дейност, много лесно намират вратички в закона. И освен това осъществяват своята дейност в страни, в които не могат да бъдат хванати. И ако е, оставим държавите членки да определят минималните стандарти, ще си останем със същите проблеми. Е, извършителите ще продължат да осъществяват дейността си в страните, в които юрисдикцията не е благоприятна. Не смятам, че режима на санкции трябва да се запази в сегашния му вид. Имам въпрос към комисията. Geen проблем vindt dat iemand die eh, zich schuldig gemaakt heeft за принципът, че не можеш да бъдеш наказван за едно и също два пъти. Разбирам, че когато човек е направил нарушение, той би трябвало да подлежи на наказателно-правни санкции. Моята, моето разбиране е, че в повечето случаи е, има наказателни санкции, но може би ще бъде добре да хвърлите светлина. Тъй като разполагаме с време, ще помоля комисията да бъде кратка, тъй като не е задължително да запълним времето до 6.30, просто да решим въпросите. We'll нека комисия да отговори, после ще преминем към следваща точка. Ще бъда пределно кратка по осмо изменение и за взаимодействието между административни и наказателни санкции. Ние смятаме, че предложената от госпожа Боскорт формулировка е негъвкава. Въвеждат се наказателни санкции. Това е което се казва. В държавите членки няма хармонизирана практика за прилагането на тези санкции. Държавите членки трябва да могат да прилагат и административни и наказателни санкции. Разбираме е, логиката е, на измененията. Ние работим по формулировката, за да бъде тя малко по-гъвкава. Всъщност, е, държавите членки трябва сами да решат как да прилагат административните санкции, и наказателните санкции, но наказателните санкции трябва да могат да се прилагат, дори ако вече са били налагани административни. Добре, благодаря. Стигаме до следващата и последна точка в дневния ред а именно съобщение от Европейската комисия до парламента и съвета по функционирането на шенгенското пространство за периода 1 ноември 2011-30 април 2012 година. Всъщност това е 6-месечен доклад за функционирането на шенгенското пространство. Чувам, че комисията все още не е тук. They're on their way. Okay, then we suspend for a few minutes. Um, and... На път също изчакаме няколко минути, докато дойде. Um, uh, <laughs> Колеги, мисля, че представителите на комисията пристигнаха. А в залата има точно двама членове на парламента. Гледам към слушателите. Добре, ще чакам тогава и господин Гоелио. Ще ви помоля за още няколко минути търпения. No... Жалко е, ако сме толкова малко и не трябва да се взима никакво решение, иначе бихме имали огромна власт. И така, приятели, колеги, след като всички, които трябва да присъстват тук, са вече тук и благодаря за търпението. Това е последната точка в дневния ред за днес, така че ще поканя госпожа Белинда Пайк от комисията да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да ви направя кратък преглед на доклада, прият комисията на 16 май, именно 6-месечен доклад за функционирането на шенгенското пространство за периода ноември 2011 април 2012 година, прията е на английски язик. Надявам се тази седмица да бъде предоставен на всички останали езици, ако все още не сте го получили. Сега няколко думи за предисторията на доклада, за съдържанието му, за следващите стъпки. Председателството също ще може да каже нещо за това какъв ще бъде подходът на заседанието на съвета. Защо беше необходим доклада? Um, Както знаем, шенгенското пространство беше създадено преди 27 години. Системата функционира добре, но е подложена на известен натиск. Като всяка система, тя трябва да бъде държана под око. Ние искахме да разгледаме някои ключови въпроси за управлението на Шенген по три начина. Първо законодателни, измененият механизъм за оценка и а, преразглеждане на граничния кодекс който комисията ще обсъди. Съобщението от миналата година предлага и да създадем 6-месечна равносметка на шенгенското пространство Целта е да дадем възможност на съвета и парламента да анализират редовно функционирането на системата и взаимодействието между съставящите части. Сега няколко думи за самия доклад. Първо, в хода на подготовката ние обърнахме внимание на обхвата, обхвата защото отчитаме, че комисията издава и други доклади, имащи отношение към миграцията. Комисията наскоро прие, например, годишен доклад за миграция и убежище и ние искахме този доклад да е насочен конкретно към функционирането на шенгенското пространство, но има взаимодействие с другите доклади. В самия доклад ние се спираме на няколко области. Първо, ситуацията по външните граници. Там, както подчертаваме, натискът се запазва върху няколко точки, особено източно средиземноморската част. Също така преразглеждаме събитията в съответните трети страни и възможностите, с които Европейски съюз разполага, за да подпомогне държавите членки да управляват външните граници. Разбира се, ние искаме да чуем от парламента и съвета, за да ни. искаме те да ни кажат какви са становищата им. Втората област е, са миграционните потоци, вътре в шенгенското пространство. Въпросът е много актуален. Ние успяхме да видим резултатите от функционирането на и дейностите, организирани от различните председателства, председателства датското и после кипърското. За съжаление, както казваме в доклада, не всички държави членки участват в тези дейности и смятаме, че ако започнат да участват, ще получим по-точна представа за вторичната миграция в шенгенското пространство и мисля, че тази информация ще даде възможност на съвета и парламента да вземат информирано решение за това как най-добре да се реагира. Третата област, която анализираме в доклада, е изпълнението на европейското законодателство и там обобщаваме въпросите, по които следим дейността на държавите членки, изпълнението на законодателството, оплаква отговорът на гражданите, които говорят за наличието на проблеми в изпълнението на законодателството. По гражданите и стопанските субекти изпращат множество оплаквания в връзка с мерки, които наподобяват контрол по границите. Освен това, очертаваме областите, в които държавите членки прилагат своите правомощия по граничния кодекс, мерките свързани с временното въвеждане или временното възстановяване на граничния контрол, като в Мадрид, например. Знаем, че ще се въведе и граничен контрол в Полша във връзка с първенство, футболното първенство четвъртата област са свързани с допълнителните мерки. По отношение на Шенгенската информационна система, ние обръщаме внимание на няколко области, в които може да се усъвършенства приложението и използването на тази система. Има начини за по-ефективно използване на тази система. има начин и всяка държава членка да има начин да се направи така, че държавите членки да имат по-голямо доверие в останалите при предоставянето на информация. Също така, хубаво е да се приложат мерки, за да се забавят за да се избегнат забавянията по границите, когато се налага да се направят проверки. Визовата информационна система беше приложена през 2011 година в първия регион, сега започна да се прилага във втория регион и след като след въвеждането на системата бяха осъществени 4 милиона операции и през следващите години системата ще бъде предоставена на всички региони. И накрая разглеждаме въпроса за визовата политика и спогодбите за реадмисия. Либерализирането на визите в Западните Балкани повлия върху исканията за обежище в Белгия, Люксембург, Германия. Следим а, ситуацията, искаме да чуем становището на парламента. Знаем, че и съвета следващата седмица ще обсъди този въпрос. Освен приемането на доклада, комисията прие и насоки за функционирането на шенгенското пространство. В нашето съобщение за миграцията и за, шенгенско, и за управлението на Шенген ние казахме, че при необходимо ще представим насоки за области от национална компетентност, имащи отношение към функционирането на шенгенското пространство. Проведахме срещи с експерти от държавите членки и насоките, които представихме за издаването на документи за пътуване и разрешителни за пребиваване и мерки по вътрешните граници са, се оказват полезни за държавите членки. Упражняват, упражняват се национални компетенции, но те влияят влияят върху функционирането на свободното движение в шенгенското пространство. Приветстваме е, становищата, становищата на парламента. Следваща седмица и съветът ще проведе разисквания на 7 юни и, както казах, председателството ще може да ни каже нещо за разискванията. Следващия доклад ще излезе през ноември и надяваме се, че тези 6-месечни доклади ще дадат възможност и на парламента, и на съветът да се запознаят с функционирането на системата и че и през следващите 27 години шенгенското пространство ще се радва на добро здраве. Благодаря. Господин Анка Штерне от датското председателство, извинявате, ако произнесах погрешно името ви. А, малко хора са произнасяли името ми толкова добре, колкото вас. Благодаря а, за поканата. Благодаря и на комисията за представянето на доклада. Докладът е много стегнат. Там ясно са представени а, проблемите и ситуацията в шенгенското пространство. Очертават се частични инициативи за засилване на сътрудничеството. Очевидно е, че укрепването и подобряването на шенгенската система ще осигури по-добър контрол по външните граници и това е свързано с правото на свободно движение. Ако няма сигурни външни граници, не може да има свободно движение. Вътре в пространството заключенията от 8 марта казват, че това трябва да е основата за политически и стратегически дискусии в местните комитет на министерско ниво през юни и ние предвиждаме дискусии в рамките на съвета по вътрешни работи и правосъдие през юни. Смятаме, че докладът ще бъде много добър документ, служещ за основа на дискусията и той ще спомогне за, провеждане по-добри консултанции в съвета ние в момента правим подбор на въпросите за обсъждане. Един от очевидните въпроси е преглед, както ни препоръчва комисията, на горещите точки, дали предоставяме достатъчна подкрепа и дали тези горещи точки са унези, които трябва да бъдат избрани. Може би трябва да изберем нови горещи точки. Според нас това е една от темите за дискусия. Благодаря. Председателката, благодаря и аз. почти всички членове, които са тук, изразиха желание да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. Най-напред да благодаря на комисията за това, че ни представи доклада. Този доклад за управление на шенгенското пространство е част от редовни представени от страна на Комисията за Шенгенската зона. Комисията в случая изпълнява своите обещания. Благодаря на Комисията за текста на доклада, който е ясен. Той е стегнат Основните въпроси, които имат отношение към шенгенското пространство са включени и анексите също са добри. Очевидно е, госпожо председател, че аз не мога да не е, кажа, че чрез тази инициатива комисията очевидно смята, че парламентът е задължителен партньор в разискванията за Шенген. Това е проява на уважение към парламентът. Мисля, че всички институции трябва да използват това в свой интерес. Освен това, шенгенският пакет все има за цел да предоставя информация. Има и други инициативи. Информационната, е, инициативата за предоставяне на информация е нещо, което се е доказало. По-нататък е, за онези, които отдават значение на тази тема. Шенген, свободата на придвижване е, е въпрос от общ интерес за цялата общност. Очевидно е, че държавите членки имат области, в които имат правомощия. Те трябва да следят външните си граници, но е също така е ясно, че на Шенген не бива да се гледа като на компетентността на отговорност. Това е отговорност и задължение на Европейския съюз. Лисабонския договор хвърля светлина върху този факт и там се казва, че тази област е, има междуправителствен характер. Европейската комисия очевидно смята, че тук има ясно европейско измерение. изявлението на съвета за промяна на правното основание за оценка на шенгенското пространство като бъде превърнат парламентът в придатък без да има правото на, съзакон... на съзаконодател. Това противоречи на духа на Шенген. Ако е, изберем само между правителственото измерение, ще забравим за европейското измерение. И за това приветствам съдържанието на доклада. Благодаря на комисията за инициативата. Съжалявам, последните, съжалявам за последните тенденции в съвета. И Имам въпрос към комисията. Дали те изпитват същия песимизъм относно и в европейското измерение на Шенген, както и аз. Благодаря, господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Не напред. Бих искал да благодаря на комисията за този първи доклад относно функционирането на шенгенското пространство. Благодаря и на комисията за представянето на доклада днес. Този, този доклад ни дава възможност поне два пъти годишно да имаме сериозна дискусия по този толкова важен за Европейския съюз въпрос. Надявам се, държавите членки също да отдадат необходимото време, за да анализират този доклад и да си извадят съответните изводи. Надявам се също така, те да използват направените изводи, за да подобрят управлението на шенгенското пространство. Струва мисля, че този доклад може наистина да бъде от полза. Какви са моите лични изводи от този доклад? Ами всъщност имам едно основно заключение. Има, ед, има една тема, по която комисията не казва нищо ясно. И въпросът е следният. Има сериозни и не толкова сериозни проблеми с прилагането на шенгенското право по отношение на полицейското сътрудничество, шенгенската информационна система, както и по отношение на докладите, предоставени от държавите членки. За да се справим с всички тези проблеми, не е необходимо да работим задължително на европейско равнище всъщност имаме нужда от нов механизъм за установяване на подобни пропуски и намиране на решение. Вчера отново видяхме как съвета се опитва да подрони един вид, да забави процеса на създаването на нова система за наблюдение и контрол. Корепер отново се опита да да намали ролята на Европейския парламент в тези нови механизми за контрол на шенгенското пространство и ние се опитваме да предотвратим това. Поне Румъния се опитва. На срещата на съвета ПВР другата седмица отново ще се разгледа този въпрос и се надявам всички колеги, присъстващи тук, да се обърнат с призив към държавите членки, за да вземат техните управници, подходяща позиция по отношение на ролята на Европейския парламент. Надявам се също така да се предприемат действия в подкрепа на правото на всички граждани да се движат свободно в рамките на шенгенското пространство. Това право трябва да се зачита, такава е позицията на Европейския парламент. Парламентът също така трябва да бъде уважаван, трябва да се зачита неговото мнение и от а от името на групата на социалистите и демократите искам съвсем ясно да заявя, че ако Съвета продължи своята позиция относно изменението на, правната, на правното основание. Ние възнамеряваме да отнесем въпроса към Съда на Европейския съюз и си предполагам, че ще получим подкрепата на останалите политически групи пак отбелязвам, че този доклад е много важна стъпка на напред в подобряване в усилянето на шенгенското пространство и благодаря на комисията за отлично свършената работа. Благодаря ви, думата има госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Намираме се в а, трудно положение. Парламентът а, не е съгласен механизмът за контрол на шенгенското пространство да зависи само от решение на съвета. В последно време установяваме, че самия съвет признава слабостите в функционирането на шенгенското пространство. И ако механизмът на Шенген не функционира правилно, това се дължи до голяма степен поради трудният контрол от страна на държавите членки в функционирането на този механизъм. Затова се налага да има механизъм на общностно равнище, което от своя страна изисква участие на Европейския парламент. Този механизъм за контрол е жизненно важен елемент и всички политически групи трябва да се съгласим по този въпрос. В а, настоящият период има броят на механизмите за контрол постоянно се увеличават. Има система, Шенгенската информационна система, Визовата информационна система и други системи за контрол на миграционните потоци. Въпреки това, обаче, очевидно има слабости в граничния контрол. Както признаха самите представители на съвета, Съветът действа пред, в възоснова на конъюнктурата, без да взимам предвид по-общите тенденции за миграционните потоци в Европа. Както казах, преди няколко дни има институт в Флоренция, който прави поручвания относно миграционните потоци и мълцинствата в 27-те страни членки. И в тези данни няма информация за държавите членки в Южна Европа. Но проблемите на цялата територия на Съюза. Също така има проблеми и в водите около територията на Съюза. Имаше също така и дискусия относно Лампедуза, но тя се дължеше главно на неспазването на законодателството страна някои държави членки. Става въпрос за законодателството за временна закрила. И от момента, в който имаше неспазване на това законодателство, стигна до ситуация, в която трябваше да се вземат частични решения, и по този начин съвета имаше само възможността да признае, че не е успял да спази своята собствена стратегия и да защити шенгенското пространство. И изглежда, че съветът не е успял да изготви една стратегия за разрешаване на конъюнктурните проблеми, които съществуват и ще продължат да съществуват. Пак казвам, мисля, че в момента се намираме в много важен момент. Парламента трябва да окаже натиск върху държавите членки и да ги насърчи да анализират проблема както трябва. Не трябва да се говори за Шенген само когато има заседание на Европейската централна банка в Барселона или футболен турнир в някоя друга държава членка. Истинският проблем в Шенген е свързан с миграционните потоци, които често е, смесваме с е, потоците от бежанци. Има експерти, които много... Смята се, че има експерти, които много ясно могат да правят а, това разграничение, но и при анализите понякога се допускат грешки. Трябва да се разгледат различните потоци, различните а, потенциални проблеми и възможните решения. Благодаря. Господин Зебер. Госпожа Вебер, извинете. Благодаря. Аз искам да благодаря на комисията за това, че се срещна днес с нашата комисия, за да обсъдим да обсъдим този доклад, който идва в много подходящ момент, защото Шенген е една много актуална тема. Ние знаем, че това е една много деликатна, болезнена тема. И знаем също така, че обществеността се интересува в цяла Европа от този въпрос – и няма значение дали това са граждани на държавите, които вече са в шенгенското пространство или не. Всички са много заинтересовани от този въпрос. Затова приветствам факта, че комисията ни представи своите констатации и заключения. Общото заключение, разбира се, е много положително. И ние Знаем, че разбира се, не всичко е съвършено, което в крайна краща е нормално. Същевременно разглеждам двата примера, когато беше отново въведен граничния контрол между Италия и Франция и също така във връзка с заседанието на Европейска централна банка в Барселона също така това се случи. И някои хора се чудиха защо трябва да се въведат мерки за граничен контрол отново на летище Барселон поради заседанието на Европейската централна банка там. Не е ли това прекалено? Спомни си как преди години ние поставихме е, редица проблеми, зададохме редица писмени въпроси към комисията. Дали всеки път е толкова оправдано и обосновано това? да изпращаме послания нашите граждани, че ние се страхуваме от тях. Затова си мисля, че може би новият механизъм, за който говорим сега, може би изисква повече общностен подход и същевременно гласът на Европейския парламент, а именно депутатите, пряко избрани от европейските граждани, е толкова важен. И разбира се, това ме води към един друг аспект, който също беше споменат от господин Коелю и от господин Енчо, а именно оценката на механизма за оценка и ролята на Европейския парламент. Както тук вече беше казано, ние смятаме, че не е приемливо да се променя правното основание. Повече от това ние смятаме, че съветът не е действал добросъвестно по този въпрос. Вчера по време на заседанието ни на координаторите, и аз имам право да кажа това, ние възложихме на нашия председател да напише писмо от съвета по въпроса за това какво означава сътрудничеството между институциите на Европейския съюз. Ние говорихме за това, че е необходимо да има лоялно сътрудничество и бихме искали съветът наистина да бъде лоялен. Държавите членки ще осъзнаят, че те имат едни и същи интереси с Европейския парламент, защото ние всички искаме да защитаваме интереси на нашите европейски граждани. Затова всякакви боричкания между съвета и парламента по нещо – което е толкова скъпо за всички нас, ми се струва инфантилно, смехотворно и със сигурност несправедливо и неуместно. Надявам се, че все пак ще настъпят по-добри времена. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Данука. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям в основни линии казаното от преждеговорившите. Най-вече докладчика в сянка по този доклад. Вие знаете, че в момента водим диалог със съвета, за да обсъдим различните подходи към това повторно въвеждане на граничния контрол. Приветствам от сърце. Искам да кажа, че що се отнася до Латвия, моята държава членка, приветствам това, че се говори за това, че Приветствам подхода, свързан с тези планове. Мисля, че ще намерите много интересни факти. Както виждам, в 4 от общо 10 споменати изяви във вашия календар за май октомври, в 4 от тях се споменава Латвия. Това наистина е нещо, което приветства. Въпросът ми е следният. Когато вие говорите за тази глава, за поддържане на отсъствието на контрола на границите, вие говорите за статистически данни и казвате, че има 8 случая, които са все още в процес на финализиране, т.е. проверки близо до външните граници. И вие споменавате Латвия сред тези държави членки. Въпросът ми е кога ще бъдат публикувани заключенията или може би, може и сега вече нещо кажете. Благодаря ви. Okay, thank you. Благодаря ви. Предлагам, тъй като наистина нямаме процедура, да дадем отново думата за комисията да да, извинете, да отговори на зададените въпроси. Може би председателството също би искало да отговори. Заповядайте. Благодаря, благодаря много и благодаря за коментарите по доклада. Това е първият доклад по тази тема, така че приветстваме вашето изказване, защото последващите доклади ще надграждат върху представения сега доклад, така че много е полезно да знаем какво ви мислите и разбира се, отбелязваме това, което казахте за обсъждането на законодателния пакет. Господин Коелю, говореше за песимистичното измерение на Шенген. Ролята на комисията е да бъде оптимист, но и реалист що се отнася до засилване на европейското измерение на дейностите, с които се занимаем. Ние знаем защо ние смятаме, че това е необходимо. И това въжи и за механизма за оценка на Шенген и Шенгенския кодекс, за да може тези актове да бъдат по-силни, за да гарантирате по-доброто функциониране на Шенген. Ние не обсъждаме някакви боричкани или борба за властта но наистина, както вие казахте, междуправителствения подход има заложени вътре в самия този подход слабости. Необходимо е държавите членки обаче, винаги когато смятат, че има заплаха за правния ред или за сигурността, да въвеждат повторно проверки по границите. Ние смятаме, че испанските компетентни органи ще ни предоставят отговор, що се отнася до възстановяването на проверките по границите, свързано с провеждането на заседанието на ЕЦБ в Барселона и ние предлагаме начини за включване на европейското измерение. Не на последно място, защото това е нещо, което пряко засяга всички граждани на Европейския съюз, не само гражданите на шенгенското пространство. По-конкретно по въпроса за наказателните процедури в момента те са на етап, на който не мога да ви предоставя много подробности, но колегата ми ще ви даде повече информация по този конкретен въпрос. Да, благодаря ви много. Аз съм Мариан Першън и аз работя също така по това досие. Мога да ви кажа, че този случай се отнася първо до полицейски проверки, които в момента се извършват от Латвия по външните граници – и от друга страна става дума за законодателството, за задължението да се носи документи за самоличност на територията на страната. Ние поддържаме тесни контакти с компетентните органи в Латвия, за да изчистим някои съмнения в тази сфера и очакваме в най-близко бъдеще да получим конкретни резултати. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Дали председателството би искало да се изкаже, може би, по въпроса за правното основание и нататък? Еми, ако трябва. First, uh, Съвсем накратко отговори към господин Коели, госпожа Вебер и екипа, който е работил. Ние работихме в тясно сътрудничество с Европейската комисия от самото начало. Като цяло сме се съсредоточавали върху същината на проблемите. Мисля си, че това, което се обсъжда от съвета в момента, включва всичко, което парламентът е сигнализирал като важно за него и определено се предлага една по-добра система за оценка, отколкото сега действащата ние не можем да осигурим квалифицирано мнозинство в съвета по член 77, просто не е осъществимо. Опитахме се да направим каквото можем и отново става дума за нещо принципно ново. Получихме становище от правната служба, която потвърждава своята позиция и я изяснява допълнително. Единственият път напред за нас е да използваме член 70 като правно основание, нещо, което беше правно основание преди, или просто да се откажем от това предложение. Но тъй като и парламентът и съветът споделят желанието да се напредва и да се осигури ефективна оценка на системата, ние смятаме, че единственото лоялно поведение на съвета ще бъде стремежа да се подобри системата. Очевидно това няма да бъде оптималното решение, но независимо от това, ние в момента имаме един по-добър продукт, отколкото имахме в миналото. И мисля, че е в интереси на парламента и на съвета да се работи по много по-ефективен начин и да се работи по-честно и открито, за да може да се защитава шенгенското пространство. Благодаря ви, господин Коелю поиска думата. Благодаря. Искам да напомня член 70 от договора беше предвиден последното средство за третия стълб и партньорската оценка. Това е, това е част от междуправителствената, от междуправителствените решения. Когато говорим за Шенген, не говорим за това. Говорим за нещо, което според нас е приоритет, а именно общностния приоритет. Това не е въпрос за междуправителствени решения след влизането в сила на Лисабонския договор. Искам да отдам дължимото на усилията на датското председателство в няколко части на текста. По същество, датското председателство се доближи до нашата позиция. Проблемът е каква е валидността на тези усилия, след като ще ги прилагаме в съответствие с член 70. Дори и ако датското председателство успее да приеме всички искания на парламента и приеме в съвета това, те могат да направят това утре. Парламентът не участва нито в съвместно взимане на решение, нито по друг начин в процедурата. Всички уверения от съвета могат да бъдат отменени много бързо. Ето защо аз смятам, че решението, което се готвя да вземат съвета за промяна в правното основание, не е само отстъпление от е, общностния метод. Това е лошо решение, защото означава отмяна на управлението на шенгенското пространство. Благодаря. Thank you very much, but uh, I understand proposals are being... Благодаря. Разбирам, че се правят предложения за търсене на съдебна консултация, дали участието на парламента е услуга, която ни се дава, или е право в съвременната демокрация 21 век. Благодаря. С това приключваме. Следващото заседание на 11 юни в Страсбург от 7 часа вечерта.